възражения срещу тях. В такъв случай протокола се прием. Уважаеми колеги, е, бруталното убийство на тримата ни колеги Кюрди в Париж през изминалата седмица е, дълбоко разтърси всички нас. От името на Европейския парламент е, е, съм написал писмо на родителите на тримата загинали изказвайки нашето съболезнование. Братята и сестрите на загиналите са днес в нашия парламент в Страсбург. Поздравявам ги с добре дошли и изразявам най-искрените ни съболезнования. Смъртта на госпожа Доган а, и останалите жертви не бива а, да остане неизкупена. Очевидно има проблем с превода, казва председателя. Ще ви помоля да проверите дали има проблем с превода на испански. От начало. Е, смъртта на госпожа Доган, госпожа Канзач и госпожа Сулеймеч не бива да остане е, ненаказана. Е, ще подкрепим френските власти в техните усилия за разкриване на виновниците и изправенето им пред съда. Уважаеми представители на семейство Доган, знам колко е тежко. Вие в Страсбург сте наши съседи а, и искам да ви уверя, че споделяме болката ви. Дами и господа, компетентните италиански власти ми съобщиха, че господин Корочета с действие от 17 декември 2012 година е, е избран за председател на регион е, Сицилия и ще го замести е,